изявления на съвета и комисията подготовка на Европейския съвет на 29 и 30 октомври. Приветствам господин Барозо, председателя на Европейската комисия и госпожа Сесилия Малстрън, която представлява Европейския съвет. Приветствам и нашия бивш колега от Европейския парламент. До справи европейски в Сега давам думата на госпожа Малстръм, която е министр по европейските въпроси в Швеция. Благодаря ви, господин председател. Господин председател на комисията, почитаеми депутати, следващата седмица ще има заседание на Европейския съвет. Дневният ред ще бъде много натоварен. Ще обсъждаме промяната в климата, преодоляване на финансовата криза, а също така борбата с незаконната иммиграция. Европейският съюз ще бъде най-добре подготвен да се справи с всички тези предизвикателства, ако Лисабонският договор влезе в сила колкото се може по-бързо. Това ще ни позволи да работим ефективно с комисията. Ще започна с посочените от мен въпроси, тъй като знам, че те са от интереса за Европейския парламент. Следващата седмица държавните глави и ръководителите на правителствата ще внесат яснота в процеса на ратифициране на Лисабонския договор – положителния резултат от референдума в Ирландия и подписването на договор от полския президент са положителни явления, но договор не може да влезе в сила, докато не приключи изцяло ратификационния процес, т.е. ратифицирането от страна на Чешката република. Парламентът и Сенатът ратифицираха този договор, обаче една група сенатори отнесоха до Конституционния съд въпроса дали договорът е съвместим с националната конституция. Разбира се, ние трябва с уважение да се отнасяме това. И на 27 октомври ще има открито изслушване по този въпрос. Смятаме, че много скоро след това Конституционния съд на Чешката република ще се произнесе. Също така знаем, че президентът Клаус е поставил условия за подписването и ние се опитваме максимално точно да изясним тези изисквания. Затова обсъждането в Европейския съюз до голяма степен ще зависи от това, кое, което ще се случи в Чешката република. Решението на Конституционния съд ще определи кога договорът ще влезе в сила. Също така на съвета ще се обсъжда подготовката за влизането на договора в сила, колкото се може по-бързо, председателството ще представи доклад за състоянието на нещата. В този доклад ще разгледаме такива въпроси, като службата за външна дейност, правния статус, осигуряването с персонал и финансови средства на тази служба. Разбира се, на това е посветен и доклада Брок, който беше одобрен в парламентарна комисия в понеделник и който ще бъде обсъждан този следобед в пленарна зала. На следващото заседание на Европейския съюз, на Европейския съвет, извинете, ще се обсъжда и статуса на върховния представител на Европейския съюз и как ще работи неговата служба. Предложение в тази връзка ще бъде одобрено на съвета. Ние се надяваме, че нашето обсъждане на този въпрос в парламента ще продължи. Сега основният въпрос пред срещата на върха ще бъде промяната в климата. Европейският съвет ще трябва да вземе и решение за финансирането, така че Европа да продължи да има водеща роля и да може да се постигнат положителни резултати в Копенхаген. Вчера на заседанието на Екофин подробно се обсъждаше финансирането и председателство се ангажира с постигане на съгласието, но в крайна сметка въпросът ще се реши от Европейския съвет. В някои държави членки все още продължават обсъжданията на този въпрос и е много важно да постигнем съгласие, за да не изоставаме в този процес. При създалата се скорост на международните преговори ние знаем пред какви предизвикателства сме изправени и ако има споразумение за финансиране в Европейския съюз, това означава, че ще можем да направим голям скок напред. Преговорите по промяната в климата в Барселона и срещата на министрите на финансите на групата на седемте са допринесли значително за постигане предък на среща в Копенхаген и ние сме постигнали съгласие с много фактори. Сега се обсъждат заключенията на Европейския съвет, които ще отразят позицията на Европейския съюз при преговорите. Трябва да изясним и стратегията за дългосрочно намаляване на емисиите. Трябва да се стремим да постигнем по разумение, позволяващо да се намалят емисиите с 20 до 30% до 2020 година. Съветът ще обсъжда намаляването на емисиите от авиацията и морския транспорт. Трябва да има точно измерване и норми приложими за всеки отделен сектор. Също така ще продължим да се борим срещу изсичането на горите и обезлесяването. Съветът също така ще обсъди въпросите за надзор на финансовите пазари. Както знаете, през юни беше поет ангажимент да се създаде орган, който ще извършва надзор върху еврейската финансова система, банките, ценните книжа и застраховането ще бъдат в компетенцията на този орган, предложен от комисията. Това е един от приоритетите и на председателството и нашата цел е до края на годината да постигнем съгласие върху целият този пакет. Затова много се радваме, че вчера съветът Екофин направи важна качка напред и постигна съгласие по създаването на такъв орган. Без да бъдат нарушавани преговори с националните парламенти. Шведското председателство получи задача от заседанието на ЕКОФИН да съобщи за това пред парламента. Важно е да популяризираме и да насърчаваме тази дейност. Трябва да положим максимални усилия да предотвратим бъдещи кризи. Трябва заедно да поемем отговорността и за потребителите, и за инвесторите, така че да се възвърне доверието към финансовата система. А сега един друг важен въпрос за съвета – Виждаме, че економиката показва признаци на съживяване, но ние се опасяваме, че ситуация на вътрешния пазар ще се влуши. Пазара на труда също така ситуация се влушава. Ние трябва да съчетаем нашите краткосрочни, дългосрочни цели. Необходима ни е висока заетост. И също така не трябва да забравяме, че съживяването на финансовия пазар е предпоставка за економически растеж. Министрите вчера отбелязаха, че економическото възстановяване е реално, но все още нестабилно. Затова трябва да продължи една много настъпателна политика в тази област. На заседанието вчера беше посочено, че трябва да се приеме стратегия въз основа на заключенията от срещата в Гьотеборг за енергийната сигурност. Съветът ще направи оценка какво е било направено в сферата на енергийната инфраструктура, между системните връзки и механизъм, и механизма за реагиране на кризи. Европейският съвет също така ще приеме Европейска стратегия за региона на Балтийско море. Имахме много плодотворен дебат за това през септември по време на миналата пленарна сесия. Заключенията на съвета ще бъдат прияти в понеделник. Тази стратегия е една здрава основа за продоляване на предизвикателствата. По този начин социално-економическото сплотяване на Европейския съюз ще бъде закрепено. Това също така ще укрепи развитието на макрорегионите в Европейския съюз и съответно самия Европейски съюз. Стратегията вече се формулира и тя ще бъде представена на унгарското председателство през 2011 година. Шведското председателство със задоволство приема идеята за разработване на такава стратегия. Надяваме се, че Европейския парламент ще насърчава всички действащи лица да бъде прията тази стратегия за да могат да бъдат преодолени редица остри екологични проблеми, а също така да бъдат постигнати всички цели на стратегията. Също така съветът ще разгледа въпроси ще приеме заключение за ситуацията в Средиземноморския регион. Приветстваме краткосрочните мерки, като пилотния проект Малта, както и идеята за съставане на Европейска служба за разглежда на молбите за обежище. Също така бяха подновени преговорите с Кипър и Турция. Европейският съюз е изпълнен с решимост да продължи да работи по проблемите с Средиземноморския регион и да потърси дългосрочни решения, основани върху солидарността между държавите членки. Също така, много е важно да се приеме една всеохватна стратегия за миграцията – трябва да бъде укрепен Фронтекс и ще бъде взето съответно решение на Европейския съвет. И сега за външните отношения. През юни институциите изпратиха мисия свързани с определяне на средствата за повишаване на ролята на Европейския съюз в Афганистан. Бяха обсъдени конкретни предложения на експертно ниво. И през следващата седмица на Европейския съвет ще бъдат приети пакети от мерки за засилване на институционалния капацитет в Афганистан, а също така и в Пакистан. Трябва да пречупим тенденциите в тези страни, а това не е възможно чрез използване само на военни мерки. Трябва да гарантираме сигурността в тези две страни трябва да помогнем да бъдат изградени демократични институции и да се укрепи гражданското общество. В двете страни има общи проблеми, те разбира се в един регион – Така че това са въпросите, които ще бъдат обсъждани на Европейския съвет следващата седмица. Разбира се, с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Ще изслушам всички ваши коментари. Благодаря ви. Представяйонцом програм Ради е, под конец е, паździernika. Bardzo прошу пана przewodniczącego. Благодаря ви. Благодаря за описанието на програмата на съвета. Сега давам думата на господин Бароз. Благодаря. Уважаеми депутати. Аз определено съм съгласен с насоките, които очерта Сесилия Малстром и ще говоря по две основни въпроса. Лисабонския договор и борбата с климатичните промени и подготовката за коме Хаген. Първо, Европейския съюз Европейския съвет трябва да може да приеме окончателни решения, така че Лисабонския договор да влезе в сила. От много години е, сме наясно, че никак не е лесно да се ратифицира един нов договор. Винаги има и крачки назад. Но е, в края на кращата основните битки за него са спечелени и ние се борим за един ефективен и демократичен съюз. И се надяваме също така, че ще прескочим и последната бариера и договорът ще влезе в сила, след като получи и е, ясната подкрепа на народа на Ирландия. Процеса на ратификация в Польша приключи и можем да кажем сега, че всички страни членки демократично одобриха Лисабонския договор – Остава да се приключи процеса на ратификация в Чешката република. Разбира се, като се спазват процедурите, предвидени в Конституцията на Чехия. Надяваме се, че демократичната воля, която ясно бе изразена, че договорът трябва да влезе в сила, това показа и техния парламент, се надяваме, че няма да постави проблеми пред ратифицирането на договора и няма да затрудни пълното ратифициране. Вече съм коментирал тук колко е важно да скъсим до максимум всички забавяния е, за създаването на Европейската комисия. В момента се намираме в критична точка. Е, много е важно да действаме енергично. Парламента ме подкрепи, когато ме избра за нов мандат, за да може от тук нататък вече да започне една ефективна дейност на институциите, след като влезе в сила Лисабонския договор. Естествено, Европейския съвет трябва да поеме своите отговорности и то да действа достатъчно енергично защото Европа губи, когато европейските институции не могат да работят достатъчно адекватно. Също така трябва да работим енергично и за приложението на договора, след като той влезе в сила. Знам, че парламентът е абсолютно ангажиран с това и се надявам, че ще видим ползите от договора възможно най-скоро. Има области, в които парламента вече е започнал да работи в тази насока да се избистрят идеи, като например инициативата на европейските граждани. Знам, че ще коментирате днес и създаването на Европейска служба за външна дейност. Тези неща започват абсолютно правилно, така че да даде възможност нашата общностна система да се укрепи и да работи още по-добре. Надявам се, че Европейската служба за външна дейност ще бъде нещо като междуправителствен орган, но ще бъде базиран твърдо на системата на Европейската система и ще работи в сътрудничество с всички институции, предимно с комисията. Предложенията ще бъдат изготвени от комисията и разбира се с участието на съвета. Аз считам, че успеха на тази служба ще а, зависи от това да представяме един резултат, който е по-голям от простия сбор на участието на отделните страни. Опита на комисията, визията за Европа може да помогне тази агенция да стане един мощен инструмент за Европа да постигне своят цел на световно ниво. Значи служба, която ще бъде базирана на общността, ще бъде един много силен инструмент за Европейския съюз да, е, да създава свое влияние на световно ниво. Ние също работим по решаване на проблемите на економическата криза, особено създаване на заетост, трябва да направим всичко възможно да въведем възможно най-скоро предложенията, направени от Европейската комисия за финансовия надзор. И в програмата си също така трябва да търсим решение на проблемите за енергийната сигурност. Най-важните проблеми в политиката ни е срещата в Копенхаген. Успешните резултати от, там, от тази среща са основен ангажимент на европейците, но много бавно постигаме напредък в преговорите и е наше задължение да поддържаме инерцията и да даваме вдъхновение на останалите, да задаваме темпото на тяхните действия. Но е, за да постигнем действително действие на, свободно, на световно ниво, трябва да помогнем на страните и конкретно финансово, както предложи комисията. Защото развиващите се страни ще имат нужда от 100 милиарда евро годишно, за да работят по тази тема. Развиващите се и новосъздаваните, е, новосъздадените страни ще имат нужда от много средства, които Европейския съюз може да осигури поне отчасти. Тоест, програмата от Копенхаген не е, е единствено свързана с промените на климата. Тя има отношение и към развитието и не бива да разбраваме това. Това е много важно. А, нашите ангажименти никак не са лесни, особено в момент, когато бюджетите са под е, натиск. Задачата на Европейския съюз е да намери творчески решения, да обедини страните членки и света за борба с климатичните промени. Първо трябва да покажем, че работим енергично за намаляване на емисиите. И второ, да покажем, че сме готови да подкрепим и тези, които са готови да намалят емисиите. Ние трябва да работим за една програма, която да покаже, че Европейския съюз носи конкретни ползи за своите граждани. А, за да имаме една амбициозна програма, трябва да имаме и ефективна институционална рамка. А Лисабонският договор е първият договор за разширения съюз. Страните, наши нашите приятели от Централна и Източна Европа много добре помнят времето, когато бяхме разделени. А сега вече имаме нужда от устойчиви институции, които да работят в разширения съюз. Институции, които да работят за 21 век и които да дават конкретни резултати на разширения съюз от 27 члена, може би повече в бъдеще. Също така е необходимо и силна политическа воля за постигане на нашите цели и се надяваме, че нашия съвет ще покаже, че ние сме за амбициозни резултати в Копенхаген. Комисия Европе... Благодаря, господин председател на Европейската комисия. А сега, от името на политическите групи, първо давам думата на Жозеф Дол от името на НП а, госпожо а, министър, господин председател, скъпи колеги. Ние очакваме Европейският съвет, който ще сложи край на дълъг период на несигурност по отношение на европейските институции. Ще даде възможност за съставяне на нова комисия, но също така стабилен председател на съвета и върховен представител по въпросите на външната политика. Съветът също ще вземе необходимите мерки, за да може да се поднови растежа и да може в Европа да се създават работни места, тъй като кризата не е приключила. Докато не се възстанови а, е, социалното равновесие. Искам да напомня също така, че с решението на полския президент да подпише договора, всички страни, с изключение на една, вече разчистиха пътя, за да може Европа да върви напред. 27 октомври ще, на 27 октомври Конституционният съд в Чешката република ще проучи въпросът в светлината на Конституцията. Ние ще уважим това решение, каквото и да е то. Моята група обаче съжалява, че в чешкият президент и неговия парламент, парламент поставя нови претексти за забавяне на а, ратифицирането, подписването на договора, каквито и да са тези претексти. Съжалявам, а, че е, и други страни искат уверения по един или друг аспект на договора, нещо, което може да отвори котията на Пандора. Поздравявам председателството, че отговори твърдо на тези искания. Ясно беше заявено, че Европейският съюз няма да търпи подобни маневри. Всички народи пряко или непряко подкрепиха този договор. Всички знаем, че ако е, дебатът бъде монополизиран от институционни въпроси и докато Европа няма необходимен инструментариум, които са демократични и ефикасни, тогава политическите, економическите, социални и екологически проблеми няма да могат да бъдат решавани с необходимата сериозност и бързина. Нашият парламент трябва да а, а, изслуша колкото може по-бързо бъдещите комисари и да се произнесе, ако е възможно, до края на годината по всички важни постове. Групата НП също така очаква от Европейския съвет ясна ориентация по отношение на економическата политика, като се следват изводите от срещата на Г-20 в Писбург, където резултатите бяха смесени и виждаме, че в пресата се говори като че ли нищо не е постигнато там. Трябва отново активно да се работи за инвестиране в научните изследвания. Европа трябва да направи всичко, за да се създаде справедлива, а, справедлива обстановка за развитие на търговията. Трябва да имаме стратегия, която а, е а, годна да а, изпълни тази задача. И тук се спомена Копенхаген. Какъв натиск трябва да упражним върху САЩ, Китай, и другите изгряващи економики. Умерен натиск или максимален натиск? Европа трябва да поеме пионерска роля в тази област. И тя не трябва да бъде единствената, която полага а, необходимите усилия за борба с затоплянето на климата. Остават само 50 дни до Копенхаген. Това е малко, но достатъчно. И затова, господин председател на съвета, господин председател на съвета, господин председател на комисията, кажете ни какво мислите да направите през тези 50 дни. Европейският съвет ще бъде ключов момент, който ще покаже, че Европа знае, че трябва да действа по економическите, социални е, и институционни проблеми. Групата на е НЕП призовава за отговорно отношение от всеки и от всички страни членки. Благодаря. Е, благодаря, господин председател. Сега от името на думата на социалисти, групата на социалистите и демократите, Хане Свобода. Благодаря, господин председател, господин председател на комисията, представител на съвета, госпожа комисар. Преди да премина към институционните въпроси, искам накратко да се спра на срещата в Копенхаген. И двамата изказали се преди мен правилно казаха, че сега Основните решения са свързани с Копенхаген. Затова ни трябват задължителни за изпълнение целеви показатели, а не просто общи изявления. В Копенхаген няма да е лесно, особено като четем законодателния процес в САЩ. Обаче наистина е важно да постигнем задължителни целеви показатели. Второ, за общата финансова и економическа ситуация. Смятам, че продължава да бъде скандално нивото на заплащане, особено изплащането на бонуси на ръководните кадри в финансовата система. Това показва, че много от ръководителите на финансовите институции не разбират своята отговорност прямо хората. Представителят на съвета беше права, когато говореше за политиката на Европейския съюз в тази сфера. Въпросът не е само да бъдат използвани до сегашните стимули, трябва да бъдат въведени в действие нови стимули, особено насочени към увеличаване на заетостта. Радвам се, че има консенсус, който се заражда във връзка с политиката за заетостта И все повече хора разбират, че това трябва да бъде наша основна политика през следващите години. За Лисабонския договор. До сега Вацлав Клаус не е подписал договора, но се надявам, че Конституционният съд ще се произнесе в полза на Лисабонския договор. Обаче е много жалко, че договорът все още от някои лица се подлага на съмнение. Нека да припомним, че когато Чешката република беше на прага на влизането в Европейския съюз, ние в този парламент подкрепяхме максимално членството на Чешката република А сега виждаме едни твърде неясни колебания. Но в крайна сметка Както тогава имаше колебания за членството на Чешката република, а, така или иначе тя стана член на Европейския съюз. И сега виждаме, че някои декрети от миналото се използват за това страната да не се присъедини към Лисабонския договор. Лисабонския договор ще гарантира повече демокрация в Европа, което означава и повече парламентарна демокрация. Лисабонския договор също цели да има по-голяма ефективност в Европейския съюз. Много е важна задачата, която стои пред всички институции на Европейския съюз през следващите седмици. Особено е важна тази задача за комисията да се осигурят необходимите институционални условия. Много е важно да се определи кой ще работи в комисията, кой ще работи с парламента, кой ще използва общностите методи като основна част за вземане на решение. Ние не искаме само да чуваме приятни заслушане речи от председателя на съвета, човек, който се представя добре в република. Ние имаме нужда от един действащ председател на Европейския съвет. Също така имаме нужда от един ефективно работещ върховен представител. Важно е да имаме единна външна политика на Европейския съюз. Затова цялата тази нова организация трябва да бъде предмет на парламентарен контрол, нещо, което не е изрично визирано в Лисабонския договор. Трябва да сме много внимателни, когато става дума за новата служба за външна дейност. Тя задължително трябва да бъде предмет на парламентарен контрол. И сега, когато става дума за доклада Брок, ние всички сме наясно и всички сме съгласни, че трябва да има много ясна структура. И също така сме наясно, че трябва да има парламентарен контрол върху външната политика и дейността на службата за външна дейност. Разбира се, съветът има своята роля, но това, от което ние сме загрижени, е да има парламентарен контрол. И с председателя на съвета ние сме на едно мнение за това, колко е важен Лисабонския договор, който ще осигури повече демокрация и повече ефективност. Благодаря. Сега има предложение за въпроса с синя карта. Господин Балцо. Моля, 30 секунди ви се отпускат. Tartják Csehországot a csat благодаря. Господин Свобода, вие казахте, че по време на присъединяването на Чешката република към Европейския съюз, това беше доброволно присъединяване, никой не е бил насилван и все още има условия, които са в сила. Чешката държава е правова държава но все още не е изпълнила всичките си задължения към судетските чехи. Да, е, много судетски германци живеят в Германия и много добре знам проблемите за техните права, но по-добре е да не гледаме назад, а да обърнем поглед към бъдещето. А бъдещето е свободна Европа с свободни е, граждани, които имат право да се възползват от хартата за основните права и свободи. Благодаря, председателя. Сега от името на АЛДЕ давам думата на господин Гиверховстад. Uh, uh, uh, Благодаря. Влака се придвижи вече толкова бързо и толкова надалеч, че смятам, че не можем нито да го спрем, нито да го върнем назад. Това е цитат от е, господин президента Клаус и това е единственото нещо, по което съм съгласен с него. Тоест, че сме стигнали толкова напред и толкова бързо, че не можем да спрем или да върнем назад е, влака на времето. Това е много важен цитат от него, защото, както се вижда, той приема факта, че нищо не може да забави вече Лисабонския договор. И мисля, че е напълно нормално 27 страни да ратифицират и да одобрят договор и вече да получим подписа и на а, господин Клаус. Мисля, че това поведение може да бъде определено само с режимо все пак да се движи напред процедурата под подписване на Лисабонския договор. И се надявам, че в близките дни, дори не седмици, това ще бъде направено, защото най-добрият начин да се осигури окончателното рафициране на договора е госпожа Малстром да продължава с процеса. Именно защото влака се предвижи толкова бързо и толкова напред, че не може да бъде спрян. Той просто трябва да продължи да се движи. И затова считам, че е абсолютно необходимо съвета да ускори процедурата за назначаване на новите комисари. Е, възможно най-скоро да представи пакета и за висшия представител на Съюза, Просто не бива да забравяме влака, със всеки ден се движи все по-бързо и е, трябва да притискаме, който трябва да сложи подписа си под договора, защото при, когато има достатъчно натиск, това ще се случи. Второто, което искам да коментирам е създаването на Европейската служба за външна дейност. Надявам се, че съвета ще постигне споразумение по този въпрос. Но не какво да е, това искам да кажа. Защото не бива да има дублиране на дейността. И на мен ми се струва, че всъщност ние създаваме две паралелни структури. Една на комисията, това са делегациите на Съюза по новия договор. Около 6000 души работят, включително външния персонал – и сега нова служба създаваме за външна дейност, отново хиляди хора, които работят за висшия представител. И ми се струва, че трябва да изясним абсолютно ясно, че с външни работи трябва да се занимава само една структура, а не да имаме две паралелни структури. Делегациите на комисията от една страна и Европейската служба за външна дейност. Аз се надявам, че в съвета ще се постигне споразумение, но се надявам, че това споразумение трябва ясно да оказва, че не следва да има дублиране на структурите на комисията с техните делегации и функциите на Европейската служба за външна дейност. Благодаря. Very much. А, благодаря. А сега от името на зелените давам думата на госпожа Ребека Харамс. Благодаря. А представители на комисията и на съвета, още в самото начало, искам да кажа, че като че ли господин Клаус малко прекалява. И за това бих искал да отправя към вас настоятелно искане. Да не разрешавате на човек, който очевидно не уважава нито е, чешките закони, нито европейските закони, да получи изключение от хартата за основните права. Мисля, че това отива прекалено далеч. Ние не трябва да задоволяваме подобни искания. Гражданите на Чешката република са направили толкова много за да помогнат за обединяването на Европа. Те заслужават по-добра съдба. Господин Барозо, не мисля, че има някой, който да ви подкрепи така горещо, както аз ви подкрепям днес. Радвам се, че казвахте и днес колко важно е европейците да отделят достатъчно средства, определена сума, за да помогнат на развиващите си страни да се борят с измененията в климата. Вчера се засрамих, като прочетах, че германският финансов министр сравни преговорите в Люксембург с джамбаски пазарлуци. Разбира се, това съвсем не е покер. В Копенхаген ще се обсъжда най-голямото предизвикателство, пред което човечеството е изправено. Госпожа Меркел и други водещи европейски политици не един път са изтъквали, че това е най-голямото предизвикателство пред Европейския съюз. 100 милиарда долара ще бъдат отделени от 2020 година нататък годишно, за да може да се помогне на по-слабо развитите страни да се борят с измененията в климата. Необходими са и преходни мерки. Но ако сравним тази сума с това, което беше отпуснато в, за финансовия сектор по време на сегашната криза, тази сума съвсем не е голяма. Напротив, тя изглежда дребна. Не трябва Копенхаген да завърши с неуспех. Тук не става дума за а, игра на покер в Копенхаген а, трябва да бъде локомотивът, а, който да а, изтегли напред а, композицията в, в борбата с измененията в климата. Апелирам към вас, господин Барозо, настоявайте на своето. Трябва да се а, отделят необходими средства и то по прозрачен начин за Международният фонд за борбата с измененията на климата. Две години минаха от конференцията в Бали. Сега шведското председателство прави необходимото, но моля ви, настоявайте да се направи нужното. Необходимо ни е намаляване на 30% на емисиите на въглероден двуокис до 2020 година. Ако не постигнем това, няма да сме постигнали нищо. И още нещо накрая. Когато погледнем във връзка с шведското председателство ще кажа, инвестирането в въглища и каменовъглени технологии е, Ватенфалската стратегия е, е точно обратно на всичко това, в което се стремим да постигнем в международните преговори за а, а, предотвратяване на измененията в климата. Ватенфалското дело, а, което беше решено в а, съда, и в законодателството по централите, които работят с Въглица в Германия е нещо, което трябва да бъде оттеглено. И то помислете за това преди да отидете в Копенхаген, ако обичате. Уважаеми колеги, моля спазвайте времето си. Е, виждам, че има още искане за въпрос по процедурата за син картон, но няма да има възможност на всички да давам възможност за въпрос. Така че, ако след няколко минути има други желаящи да зададат въпроса, ще им дам думата. Следващият оратор е господин Кирхоп. Господин председател, първо искам да поздравя шведското правителство за председателството като цяло и особено за начина по който Председателството напредва по много важни въпроси, като промяната в климата, преодоляване на економическата и финансовата криза. Наистина шведското правителство заслужава нашата благодарност. Но, както и в случая с много други председателства, и това председателство трябва също така да включи в своята работа и много различни институционални спънки институционалната теология не е приоритет на европейските граждани. Това, от което имаме нужда, са Лисабонските цели, Лисабонската програма, не Лисабонския договор. Лисабонската програма си поставя благородната цел Европа да стане водеща економика света, основана върху знания, създаваща по-добри работни места, по-голямо социално сполотяване и по-голямо опазване на околната среда до 2010 година. Това наистина ще промени към по-добро живота на милиони хора и ще осигури по-добро бъдеще за цяла Европа. За съжаление, не са постигнати и не се постигнат целите на Лисабонската програма. Прекрасните цели в декларацията от Лакен също така не са реализирани. И сега виждаме, че същото започва да случва с Лисабонската програма. И отново, инициативите, свързани с економиката на държавите членки, трябва да бъдат разбираеми за обикновените хора. Създаването на работни места не означават създаване на работно място за един бивш министър-председател да стане е, президент на Европейския съюз или да намерим на някого работа като върховен представител. Не. Работните места се създават чрез подкрепа на малките и средни предприятия в нашите държави. Важно е да се помисли за милионите семейства, които са в економическо затруднено положение. Трябва да мислим и за промяната в климата. Най-големите заплахи за нашия свят трябва да бъдат решени, трябва да бъдат намерени ефективни практически решения. Стотици хиляди страници, твърде сложни за разбиране от нашите граждани, просто водят до изсичане на горите, които са толкова важни за нас. Ние, нашата общност, разбираме, че трябва да спасим нашата планета за бъдещите поколения. И това е много по-важно, отколкото ентусиазма на някои хора за европейските институции. Въпреки това, надявам се, че шведското председателство ще успее да го направи и че на среща на върха Шведското председателство ще привлече вниманието на всички европейски лидери върху наистина сериозните въпроси, които са от значение за хората. С тези въпроси шведското председателство започна своята дейност и наистина това беше и за въпроси важни за цяла Европа и същото въжи и за проблема с промяната в климата. Благодаря ви. Благодаря ви казва председателят. Сега от името на Обединената европейска левица, господин Лотър Буски. Заповядайте. Господин председател, господин председател на комисията, госпожо председател на съвета. В последните три месеца се разсъждаваше много дълго кой какъв пост ще заеме след като влезе в сила Лисабонския договор. Моята група се въздържа от подобни обсъждания, защото според нас е важно да дадем приоритет на социалната политика в Европа. А, ние сме против развиването и на военните действия и също така и против създаването на елити в Европа. Ние трябва да се заемем с въпросите по същество в края на крещата. Създаването на работни места, защото все повече хора губят своята работа а, господин председателят на комисията, господин Барозо, формулира нови економически политики, които да помогнат на страните членки да намалят дефицити, бюджетния дефицит. Но това означава, че социалните услуги, социалната сигурност ще бъдат намалени. Ще има рестрикции, ще ще се отрази отрицателно този процес върху колективните споразумения за заплащането. Например, вече не малко стачки има, защото хората протестират. И съвета трябва да се занимава с тези неща, а не да си обсъжда допълнителни клаузи към Лисабонския договор, с които да убеди чешкия прецедент да го подпише. Ако беше толкова просто, да, добре. Но ние трябва да мислиме по-скоро за една клауза за социален прогрес в Лисабонския договор. Това би било много по-полезно. Разбира се, има ред добри предложения за по засилена социална политика на европейско ниво – за нова економическа политика, за създаване и запазване на работни места, за по-голямо инвестиране, за по-голям е, економически ръст, за по-добри работни места, за по-добри представителство на работещите. Ние настояваме също за повече устойчивост, по повече социални елементи в системите за пенсии. Но политиката на страните членки и политиката на комисията не предлагат никакви стратегии, които да помагат за изпълнението на тези цели. Сега, действително съвета ще обсъжда, членовете на комисията ще обсъжда проблемите на Лисабонския договор, но основните проблеми всъщност са тези, които аз описах. Те трябва да бъдат приоритета на нашата дейност. И нашата група ще е, гласува за членовете на комисията само ако се спазват тези приоритети. Благодаря. А сега думата има Найджел Фараш от Европа за свобода и демокрация. Вие казахте, господин Барозо, че всички страни по демократичен път са ратифицирали този договор. Това не е верно. Британският народ не го направи. Беше им обещан референдум и докато не бъде проведен подобен референдум, аз отказвам да призная легитимността на този договор. Сега говори се какво ще направи или няма да направи президентът Клаус едната седмица. Знам, че мразите президентът Клаус, защото той вярва в националната демокрация. Но какво е всъщност? всъщност е, той защитава чешките национални интереси. Бои се от претенции на съдетските немци за върху имотите в Чехия. И с пълно право се бои. Добре, дръж на своето, господин президент. Ако не види да ти дадат каквото искаш, тогава няма да подпишеш, тогава трябва договор да се преподпише от останалите три членки. Това значи, че ще имаме референдум в Великобритания. И мнозина, като мене, искат подобен референдум. И а, в края на тази среща на високо равнище, наистина ли ще имаме нов европейски император? Дали той ще бъде а, Тони Блеер? Аз стигнах до заключението, че аз искам Тони Блер. Моля ви, назначете Тони Блер човека, който е, върна 2 милиона английски е, ребат за нищо. Той, който обеща референдум, е, не ни го даде. И цената на националното предателство наистина е висока. Моля ви, назначете Тони Блеер, за да се докаже на европейският, на британският народ, че не избраните представители а, е, се възнаграждават, а онези, които предават националните интереси. Моля ви, много ви моля, назначете Тони Блер като първи президент на Европа. Благодаря. А, а сега? Дан Дотсън. Разочароващо е, но не е неочакване, че съветът и комисията възнамерява да продължават с Лисабонския договор. Знам, че моето мнение може да не бъде споделено всички, но аз съм убедена, че в Обединеното кралство трябва да има референдум за договора. Не разбирам защо и консерваторите и лейберистската партия са против това. Днес се говорише много за финансовата криза, която продължава да преследва Европа. Председателят на Националната банка на Обединеното кралство посочи, че един трилион на британски лири е дефицита. Той посочи, че никога преди толкова пари не са се дължали от толкова малко хора на толкова много хора. Това означава, че е необходима истинска реформа. Той също така посочи, че регулацията на банките не беше достатъчна, но също така, че имаше и етична дилема в същината на банковата криза. Банковите институциите знаеха, че те са твърде големи, за да им бъде позволено да фалират. И в крайна сметка данокоплатеца практически във всички страни на Европа винаги ще плати от джоба си, за да спаси банките, независимо от мащаба на кризата. Това е сериозно обвинение и то идва от човек, който е един от най-големите специалисти по банкови въпроси. Председателят прекъсва говорещата. Ще бъде интересно да се знае. Пред Председателят прекъсва говорещата. Уважаеми колеги, казва председателят, моля, спазвайте отреденото ви време. Сега думата има а, на госпожа Малструм от името на съвета. Благодаря. Сега взимам отново думата. Аз ще остана до края на дебата, но нека да коментирам няколко момента. Вие знаете, че влакът не може да бъде спрян и се надявам, че той скоро ще стигне до последната си спирка. Надявам се, че е, ще успеем да постигнем това, защото ние сме в много тесен контакт с е, чешките представители и ще можем съвсем скоро да ви дадем конкретен отговор кога и какво ще се случи с Лисабонския договор. Ние, разбира се, държим много всичко да бъде решено, включително и е, назначаванията на висшите постове, комисарите, изслушванията, които е, вие ще е, проведете тук. Се надяваме, че всичко това ще пресключи възможно най-скоро. В съвета ние ще вземем всички решения, на които сме способни. И е, в момента, в който приключи ратификацията, ще започнем да работим по Лисабонския договор. Аз искам да благодаря за подкрепата на всички, които застанаха зад нашето председателство за, в нашата работа за постигане на споразумение в Копенхаген. Това е голяма отговорност, която лежи на нашите плещи и ние искаме да поемем своята отговорност за политиката на световно ниво за климатичните промени. Ще имаме срещи с Русия, с Китай, с Штатите и естествено въпросът за климатичните промени ще бъде една от основните теми, които ще раз, дискутираме в Барселона. Финансовите министри също ще дискутират този въпрос. Много, много възможности ще има. Не съм много доволна от резултатите, постигнати до този момент, но все още имам оптимизъм. Надявам се, че в Копенхаген ще постигнем споразумение. Гражданите от цял свят очакват това от нас. Също смятам, че Европа трябва да покаже резултати при управлението на финансовата криза. Вече виждаме положителни признаци много е важно да се създадат макрофинансови институции, които да успяват да осъществяват надзор в времена на криза. Именно тази институция на макронадзора трябва да бъде създадена възможно най-скоро. А за Европейския съюз е много важно да може да взема решения по един демократичен и ефективен начин. За това е толкова важно да се приеме Лисабонския договор – и Европейския съюз никога няма да се радва на доверието на своите граждани, ако не може да действа енергично във времето, времената, когато имаме и рецесия, и климатични промени и така нататък. Ако по време на Копенхагенската среща можем да постигнем конкретни резултати, а и по другите въпроси, смятам, че това ще е отлично доказателство за легитимността на Съюза. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо министър. Думата има господин Барозо. Струва ми се, че председателя на групата на НП Жозеф Дол, пък и госпожа Хармс поставиха много важни въпроси. Как можем да постигнем успех в Копенхаген? Особено като се има предвид, че има и други партньори, които не полагат същите усилия като нас. Очевидно, някои развити страни не поемат достатъчно конкретни ангажименти в това отношение. Изправени сме също така и пред съпротивата на големите економики на бързо развиващите се страни, които поставят националните си интереси, националните економики на преден план. Какво можем да направим в тези обстоятелства? Най-напред трябва да кажа, че Европа не трябва да отстъпва от своите амбиции, защото а, а, отрицателните сили не трябва да ни а, а, обезкуражават. Трябва да бъдем начало. Но в същото време, и тук отговарям конкретно на Жозеф Дол, че нашето финансово предложение е условно. Готови сме да помогнем на онези, които наистина полагат усилия за намаляване на емисиите от парникови газове. Това имаме намерение да направим. Условно предложение. Вярвам, че все още е възможно да се постигне успех на Копенхаген. Има положителни страни. Съединените щати се присъединиха към преговорите, докато, както си спомняте, до преди няколко години те въобще не щяха да участват в този процес. Австралия и Япония обявиха в политически план, не в конкретни задължителни изявления, но е, обявиха амбициозни цели. Дори Китай, Мексико, Бразилия, Южна Корея оповестиха амбициозни национални планове. Но в момента все още не приемат да включат всичко това в един, едно световно споразумение. Тоест всички тези положителни тенденции създават една положителна динамика и, и се надявам, че Европейският съвет няма да даде доводи на онези, които са скептици, на онези, които като някакви касандри вече обмислят план Б. Не трябва да се изпусне историческия шанс, който имаме в Копенхаген. Накрая. Искам да изразя моето удивление. Въобще не очак... никога не съм очаквал британски член на този парламент да поставя под въпрос Една, една, е, Британския парламент е един от най-големите приноси е, към световната цивилизация. Това е Британския парламент. Британското правителство договори договор, британското правителство подписа този договор, британския парламент, камерата на общините и а, е, камерата на лордовете го ратифицира, нейно величество кралицата го ратифицира, документите, ратификационните документи са депозирани, т.е. Обединеното кралство е ратифицирало Лисабонския договор и смятам, че всички, включително и британските представители, трябва да уважават тази демократична процедура. Благодаря. Благодаря, господин председател на комисията. Сега Господин Карс, две минути. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, господин Фарадж ни напуска. Надявам се, че вече няма никой в залата. който да представлява омразата и егоизма и събичността характерни за всички врагове на нашия общ проект за Европейския съюз. Освен това, се надява, че няма никой в тази зала, който иска да настрои гражданите срещу парламента и който иска да подкопае нашата отговорност прямо гражданите. Всички знаем и всички се надяваме, че можем да продължим да вървим напред въз основа на решението на Конституционния съд на Чешката република. Надявам се, че ще успеем да продължим напред и че няма да позволим един единствен човек да ни държи заложник. Като заложници, извинете. не трябва да се стремим към най-низкия общ знаменател, когато избираме и назначаваме комисарите и ръководителите. Ние трябва да избираме най-добрите. Не трябва да си позволим да бъдем въвлечени в чисто партийни престрастия и разногласия. Трябва да гарантираме подотчетността и отговорността пред цяла Европа. Затова трябва да разгледаме много внимателно длъжностната характеристика и на председателя на Европейския съвет и на всички комисари. Освен това, за надзора на пазара. Да, аз искам да има такъв надзор, макронадзор и микронадзор. Обаче тук отново ние отиваме към най-малки общ знаменател. Ние не си поставяме амбициозни цели. Трябва да имаме надлежен надзор на финансовия пазар в Европа чрез Европейската централна банка. Благодаря. Благодаря, господин Джо Лайнен. Благодаря, господин председател. Вацлав Клаус настоява да бъдат добавени допълнителни клаузи към Лисабонския договор, но това е напълно правоизволно и ние можем лесно да се противопоставим, защото хартата се отнася само до общностни документи, така че съвета трябва да излезе с политическо изявление и след няколко седмици да приключим с ратифицирането на договора, което чакаме от 9 години вече. Европейския съвет трябва да извърши съответната подготовка но не бива да приема бързи заключения. Това се отнася и до службата за външни дейност. Трябва да се обмислят добре предложенията за функциите на тази служба. Не бива да се прибързва, защото тя трябва да стане интегрална част от системата на общността, както каза и президента Барозо наш, този договор от Лисабон ще ни даде основа и за обща енергийна политика и обща политика по отношение на климатичните промени. Надявам се, че всичко ще се случи и преди Копенхаген, защото ние трябва да имаме един глас там. Комисията по околна среда даде удачни предложения и се надяваме, че следващата седмица ще можем да постигнем споразумение и за финансите по този въпрос. Германия трябва да отстъпи малко и се надяваме, че и ние ще успеем да постигнем споразумение, включително и за подпомагане на развиващите се страни. Искам да задам три въпроса. Първо въпроса за измененията в климата. Европейският съюз има своята голяма отговорност и ние трябва да бъдем взискателни и амбициозни. И също така на висотата на това, което дължим на развиващите се страни. Всеки трябва да допренесе финансово според силите си, за да бъдем солидарни. Иначе децата няма да тръгнат. Това първо. Второ, въпросът за миграцията. Разбира се, Фронтекс играе полезна роля, но ако наистина искаме да помогнем на южноевропейските страни, трябва да хармонизираме законите по отношение на обежището, Дъблинската конвенция и всичко, което се отнася до миграцията. Само по този начин може спокойно и отговорно да третираме този въпрос. Трето, външната политика – е, съветът е, ще обсъжда въпроса за службата за външно-политически действия. Още по-добре ще обсъжда върховният представител, още по-добре. Но ние трябва да говорим с един глас най-малкото по световните конфликти. Мисля преди всичко за Афганистан. Искам да напомня, че броят на европейските войници там е почти равен на американските войници. И а, а, а, ние имаме а, отговорност особена отговорност по отношение на стратегия, и то стратегия, не само военна стратегия и гражданска. Ако ние не го сторим, няма кой да го направи. Благодаря. Благодаря ви. Господин Хефнер, две минути. Благодаря ви. Дами и господа, Лисабонският договор – вече е почти ратифициран. И сега трябва да мислим реално как да направим Европа по-ефективна и по-демократична. И ще трябва много да наваксваме си изоставането, ние ако искаме да го постигнем. Нека да не забравяме, че гражданите на Европейския съюз са в центъра на нашето внимание, а не трябва да ги разглеждаме само като някакъв предмет. Виждаме, много несправедливост и нечестност. Изобщо не разбирам как можем да наблюдаваме грубо нарушаване на европейското законодателство и европейския дух. Господин Клаус, единственият от всички европейски президенти се опитва да държи Европа като заложник. Това включва и неговата собствена страна и гражданите на неговата страна. Ние чуваме за уверения, но смятам, че не трябва да позволяваме Европа да се върне към средновековието, когато е имало абсолютна власт. Ние сме демократични страна, в Чешката република и двете камери на парламента ратифицираха договора. Парламентаристите искат Лисабонския договор да влезе в сила. Парламентаристите в Чешката република. Става дума за правата на гражданите, които не трябва да стават заложници на президентите си центъра на идеята на Европейския съюз е върховенството на закона. Не трябва да позволяваме Европа да се превърне в място за пазарлъци. Благодаря. Господин Власък, минута и половина. Господин председател, госпожо министър, дами и господа, аз Искам да отговоря на току-що изказалия се. Ясно е, че институционалните въпроси ще бъдат в основата на е, предстоящия съвет, както и обсъждането на Лисабонския договор. Дебата за бъдещето на Европейския съюз трябва да ни изпълва с е, уважение към е, механизмите за вземане на решения на страните членки и съответните им конституционни разпоредби. За мен е, много важна тема на съвета са също и макрорегионалните стратегии. Защото е, граничните области са много добра почва за пилотни проекти, за развитие на макрорегиони. И се надявам, че Европейския съюз, е, съвет ще вземе решение по тази тема. Също така считам, че сега е и времето да помислим как да разпространим опита на пилотните проекти. Най-големите економически, социални и културни е, различия все още се проявяват е, по бившата граница между източна и западна Европа. И тук, в Европейския парламент, 20 години след падането на Берлинската стена, продължаваме да говорим за стари и нови страни членки. Председателя благодари на говорещия и дава думата на господин Предстоящият да среща на съвета Е, ще бъдем свидетели свидетели сме на невиждана криза. Милиарди бяха платени на големите банки, на големи монополи. И капиталистическата като преструктуриране продължава. Сега се атакува 8-часовият работен ден. все повече нараства несигурността на работата в противоречие с постигнатите споразумения и с колективните трудови договори. Внасят се изменения, като се атакуват достоянията и правата на трудовите хора. Замислят се масови, масови уволнения. Уволнени над, над 500 милиона в последните месеци. Като че ли се връщаме в едно средновековие по отношението на условията на труд. Подобно е положението и в сектора на телекомите. Скъпи колеги, не можем не може да водим дебат, ако говорите повече от 30 секунди, което ви е което ви е отредено. Поставяте ме в неудобното положение да ви прекъсвам. Не мога да ви оставя да довършите, защото ви против... Иначе не можем да водим нормален дебат тук. Благодаря ви, господин председател. Големият проблем за държавите членки, както и каза господин Биски, е кризата свързана с работните места. Безработицата сред младите 24% във Франция, 25% в Италия, 39% и в Испания. Независимо от това, можем да сме сигурни, че на заседанието на Европейския съвет ще преобладава дух на тържество. И този дух на тържество е неуместен и отблъскващ елитата, елитите смятат, че те са получили най-сетне своя Лисабонски договор. Създаването на европейска свръхдържава се постига чрез манипулиране. В случая с Лисабонския договор манипулирането беше толкова брутално, че договорът няма демократична легитимност. И това ще означава, че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 този дебат за Лисабонския договор е напълно излишен преди да дефинираме основните си ценности. Нека да ви дам пример. Унгарците, които живеят извън Унгария, те са малцинства в своите страни и нямат пълни права. И има над 2 милиона унгарци, които не могат да упражняват основните си права. А тази тема дори не може да се появи в дневния ред на Европейския парламент автономността на европейските институции не дава възможност да се разглеждат въпроси, като например факта, че има хиляди румънци, които не могат да ходят на училище и да говорят народния си език. Приемат се закони за езика, които са скандални, срамни. много, много граждани нямат политическо представителство. В Чехия посредством директиви се налагат фашистски политики, налага се съпротива срещу Лисабонския договор. своего рода е почти диктатура. Ние искаме в Европа да няма декрети от рода на декретите ти Бенеш, да няма дискриминация по расов признак, по езиков признак или да има съответни компенсации за гражданите. Дискуция. Господин Маринеско, има гласове в този парламент, а, които като че ли не се стремят да бъдат справедливи. Трябва да намерим решение, господин председател, за да може Чешката република в край на кращата да ратифицира Лисабонския договор. Това трябва да бъде справедливо решение, справедливо по отношение на всички страни членки. Не трябва да забравяме економическата криза, пред която сме изправени. Криза, за която също трябва да намерим бързи решения економическата и финансова криза, изис, както и извънредните мерки, е, взети през последните години, дестабилизираха по един обезпокоителен начин е, финансите на редица страни членки. Е, много вече страни получиха от комисията благословия за извънредно големи дефицити. Страните членки надминаха отдалеко а, границите, с които се бяха ангажирали в рамките на пакта за стабилност. Очевидно, а, виждаме а, наченките на едно възстановяване. но а, не можем, а, разбира се, без поощряване, без стимули в финансовата област, но трябва хубаво да се обмисли как да бъдат те а, използвани страните членки трябва да се съгласят за това как да действат от тук нататък за излизане от кризата, включително за поощряване на структурните реформи, които могат да доведат до една по-добра структурна политика в средносрочен план. Защото иначе може да се стигне до дестабилизиране на вътрешния пазар на Европейския съюз. Трябва да продължим да отпускаме а, държавна помощ там, където е необходимо във всички страни членки. Сега госпожа Яконсари. Минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Съгласна съм с господин Маринеско за това, що се отнася до съвета. Съвета трябва да намери подходящи решения то скоро, за да се финализира процеса с влизането в сил на Лисабонския договор и да се преодолее економическата и финансовата криза. Тази криза е най-голямата в историята на Европа. И трябва хората да могат да се върнат на работните си места и то колкото се може по-скоро. Бих искала да благодаря на комисията и на Европейската Централна банка за това, че работиха толкова експедитивно. И сега САЩ могат да вземат Европа за образец. Обаче наблюдаваме една странна ситуация. Създава се си впечатлението, че кризата е преодоляна, а ние те първа имаме да я преодоляваме. Имаме една гилотина с четири остриета, висяща над нас. Застаряването на населението, безработицата, необходимостта да се преструктурира промишлеността, особено автомобилната промишленост. В същината на економическата криза е неумението преди на политиците да се справят с ситуацията и сега те трябва да намерят изход от ситуацията. А що се отнася до институционалната архитектура на Европейския съюз, се надявам, че Европейския парламент ще види такава структура, с която може да съгласи и също така е важно да има мерки за финансов контрол. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Кохмерин. Една минута. Господин председател, госпожо председател на съвета, господин председател на комисията, би било много добре да имаме две седмици, а не два дни е, до е, провеждането на съвета, защото има толкова важни неща, които трябва да се дискутират. Економическата криза, финансовата криза, кризата с работните места, климатичните промени в Афганистан. Е, не знам дали изобщо може да се дискутират всички тези теми но се надяваме, че е, Европейския съюз ще стане все по-ефективен, когато се ратифицира Лисабонския договор. Смятам, че е много важно да се въведе обща надзорна структура за финансовите пазари, а и да се постигнат резултати на срещата в Компехаген. Много е важно да имаме яснота и по Европейската служба за външна дейност. Ние трябва много по-малко да си въртим палците и повече да действаме. В такъв смисъл ви пожелавам успех. Благодаря. Давам думата на госпожа Ориол Дженкезвис. Благодаря. Е, искам е, е, да напомня, че не мога да, на... да говоря на каталански език на 10 милиона европейци. И по тази причина ще трябва да говоря на италиански. Финландското правителство неотдавна даде право на всичките си граждани да имат широколентова връзка с интернет. Това е важна част от економическото развитие, социалната справедливост, равновесие между различните е, е, райони на страната – и по този начин се преодолява цифровата пропаст, която съществува между различните слоеве на населението. Това помага за постигане на лисабонските цели. Искам да попитам дали съветът ще предприеме мерки, за да може целият Европейски съюз да последва този пример. Господин Каленен, две минути. Благодаря ви, господин председател ще има много важни въпроси, които ще се обсъждат от Европейския съвет. Но, според мен, един от най-важните е бъдещето на Лисабонския договор. Много от изказалите се днес говореха без ирония, че Лисабонския договор ще повиши демокрацията и отговорността на европейските институции. Те, те забравиха, че нямаше никаква демокрация под отчетност или отговорност в процеса на приемането на този Лисабонски договор. Имаше един таен сговор между правителствата да се избегнат референдуми, за да не бъде този договор отхвърлен от гражданите. Господин Барозо каза нещо в тази връзка по-рано. Искам да ви кажа защо хората в Обединеното кралство са толкова ядосани. През 2004 година, по време на парламентарните избори, трите основни партии се ангажираха с провеждане на референдум за Европейската конституция, която де-факто сега се превърна в Лисабонския договор. След това две от парламентарно представените партии се отказаха от своите обещания – това е отказ от отговорност пред хората. Хората искат референдум, те получиха обещание за тях. Разбира се, ако нямаше такова обещание, господин Барозо щеше да бъде прав, щеше да има един обичайен ратификационен процес от парламента. Обаче, ако говорим за доверие и отговорност в политиката, трябва да не забравяме за онези, които отрекоха правото на референдум на народа. Също така, нека да не забравяме, че в Ирландия ирландския народ трябваше да гласува два пъти. Не може да твърдите, че ще има повишена демократичност и отговорност в Европейския съюз и също времено да отричате на избирателите правото да се произнесат по документа. Благодаря, господин Боргезио. Две минути. Благодаря, господин председател. Аз също искам да ви напомня за някои коментари, свързани с влизането в сила на Лисабонския договор. Особено като се има предвид значителното въздействие на решението на Германския конституционен съд по отношение на договор. И по-специално искам да коментирам Липсата на демократична легитимност и представителност в Европейския парламент, особено, що се отнася до страните с по-голям брой население в Европа. А напълно се пренебрегват националните парламенти, при упражняването на техните суверенни правомощия в Европейския съюз. А също така има и друг проблем с Лисабонския договор, поне по мое мнение, и това е, че ролята на регионалните парламенти изцяло се отрича. Почти нищо не се прави за националните, а за регионалните изобщо нищо. Така че принципа на субсидиарност по никой начин не се зачита. Решението на Германския конституционен съд има достатъчно авторитет и трябва да отвори един много широк политически и юридически дебат тук, в тази зала, защото риска от федерализиране на Европейския съюз, който се носи именно от този договор, е напълно реален. Нека да напомня, че има е, нации, които нямат държави. Мога да израда ред такива нации без държави в Европейския съюз. Нека да ви припомня, че основателите на Европейския съюз говориха за Европа на народите, не е федерална е, държава. Благодаря, господин Бургезио. Сега давам думата на господин Франц Обермайер за една минута. Благодаря, господин председател. По въпроса за незаконната иммиграция искам да кажа следното. През последната година това явление се засилва. Броят на незаконните иммигранти. се увеличи с 36%. 62 хиляди пръстови отпечатъка са взети през 2008 година от незаконни емигранти, да не говорим за онези, които не са идентифицирани. Австрия много често е предпочитана дестинация за тези емигранти. Неодавна 82-ма кюрди а, дойдоха в Австрия, 62-ма незабавно напуснаха центъра за задържане. Това е положение, което не може да продължава в Европейския съюз. Ако това продължава, скептицизма на гражданите на Европа спрямо Европейския съюз ще се увеличава. Съвета трябва да вземе предвид този въпрос и да го обсъди. Благодаря, господин Овермайер. А сега Елмар Брок за две минути. Господин председател, Госпожо заместник председател на комисията, госпожо представител на съвета, уважаеми колеги, смятам, че Лисабонският договор трябва да влезе в сила колкото се може по-бързо. Над 10 години го обсъждахме. Стига. Трябва ни действен инструмент, ако искаме нещо да направим за нашите граждани, особено сега в условията на финансова и економическа криза. Затова искам да помоля господин Клаус да отвори вратата към окончателното ратифициране на Лисабонския договор. Абсолютно е ясно това, че хартата за основните права е част от европейското право. Всичко останало е в компетенциите на държавата и се отнася до националното право. Европейското право има три гаранции, които трябва да бъдат подкрепени от съвета. Бих искал да кажа, че този договор при прилагането му трябва да отразява трите основни принципа – ефективност, прозрачност и демокрация. След обед ще обсъждаме службата за външна дейност – но в момента ние увреждаме демокрацията и прозрачността в Европейския парламент. Ние не прилагаме общностните принципи. Много неща могат да бъдат казани тук, но като цяло искам да призова председателството да се откаже от някои от амбициите, налагани от националните правителства и да формулира насоките за службата за външна дейност през следващите няколко седмици. Много е важно да има ново съгласие, ново споразумение за върховния представител. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Брок, казва председателят. Господин Дартман, иска да ви зададе въпрос. А, съгласен ли сте? Добре. 30, минути, моля. Господин Брод, вие казахте, че 10 години се обсъждали Сабонския договор. А не ви ли хрумва, че през тези 10 години вие и вашите колеги изобщо не успяхте да убедите достатъчно хора? И за това трябваше да прибегнете до е, долните манипулации, за които говорих преди малко, за да се постигне ратифицирането на договора. Господин Брок, имате 30 секунди да отговорите. Е, Лисабонският договор винаги се е радвал на подкрепата на е, народите от Европа и на правителствата. Само неколцина по чисто национални причини се противопоставят. В момента има 27 парламентарни решения. Парламентарната демокрация съвсем не е демокрация от втора река. В Ирландия се проведе и референдум и е, се прие с мнозинство. Включително и във вашата страна се случи това. Благодаря. Сега медида и половина, господин Либор Ручер. Благодаря, господин председател. Колеги, искам да направя някои забележки във връзка с ратифицирането на Лисабонския договор в моята страна, Чешката република чрез своите избрани представители в двете камери на парламента, чешкият народ каза да на Лизабонския договор. Съгласно всички допитвания до общественото мнение, чехите искат президентът Клаус да подпише този договор колкото може по-бързо. И трето, чешкият народ иска също така да получи гаранции за равни граждански и други права, както всички останали граждани на Европа. И за това те казаха да на хартата на основните права. Отдавна президентът Клаус е известен с своята съпротива срещу хартата за основните права и Лисабонския договор. Сега той използва като претекст собствеността на судетските немци, за да се опитва да договори изключение за Чешката република. Но Европейския съюз не трябва да се хваща на тази игра трябва да се прилага изцяло, включително и социалната глава на хартата за основните права. Срамота е, че нашият президент се опитва 60 години след края на Втората световна война да играе картата с судетските немци. Те, те страдаха много и по време на войната, и след нея. Сигурен съм, че те са извлекли полука от тази трагедия и трябва да кажа, че чешкият народ и германците, включително и съдетските немци, искат да живеят заедно в мир и разбирателство. Благодаря. А сега ще дам думата на Фиона Хол за една минута. Благодаря, господин председател. Шведското председателство и комисията говориха с значението на Европейско споразумение за финансиране на мерки в сферата на промяната в климата за развиващите страни. Съгласна съм, обаче развиващите се страни имат своите основания за съмнение. Господин Барозо каза, че над 100 милиарда евро годишно са е цената на мерките за смекчаване на последиците от емисиите. Виждаме колко неустойчива е цената на въглеродните емисии в рамките на Европейската система за търговия с емисиите. Следващия голям недостатък е, че се предполага, че бързо развиващите се и развиващите се страни ще искат сами да финансират своите мерки за енергийна ефективност. Това не е така. Липсват механизми за финансиране. Ние трябва да гарантираме допълнително финансиране за всички тези мерки. Благодаря. Андрея Белджимоле. Господин председател, три коментара за предстоящия съвет. Първо, гласуването на Ирландия. Тук се намесва и финансовата криза. Преди една година милиарди бяха отделени за спасяването на банките, а те си плащат рекордни суми като бонуси. А, милиарди потънаха в банките. А сега, когато говорим за Лисабонския договор, отново говорим за нови постове, нови назначения. И какво ще се случи в края на краищата? Не толкова успели политици от страните членки ще си получат нови е, постове на европейско ниво. И ви гарантирам, че хаоса ни дебна в това отношение. Ако президента Клаус подпише Лисабонския договор с оговорката, че декрета Бенеш остава в сила, ще има сериозни нарушения на основните права и това не може да се случи. А сега а, господин Сария Зворовски. С, а, надяваме се, че съветът ще отбележи напредък по един от най-важните въпроси службата за външно-политическо действие. Европейският парламент винаги е призовавал за обща европейска дипломация. Службата за външно действие ще осигури е, единство и целенасоченост на нашата външна политика, за да може Европейския съюз да говори с един глас в области, важните области, като например енергийната сигурност. Със създаването на службата за външно-политическо действие, съветът трябва да вземе предвид позицията на Европейският парламент, приета от Конституционната комисия тази седмица. За да имаме силна външна политика, новият външен министр на Европейския съюз трябва да разполага с необходимият инструментариум. той трябва да изхожда от общностният метод – обхватът на неговите правомощия трябва да бъдат големи, да бъде голям. Включително разширяването, добросъседските отношения, търговията и развитието. Основата на успешната външна политика е демократичната легитимност. За това е необходимо участие на Европейският парламент на два етапа. Първо консултации при създаването на службата – и широки консултации в парламента при очертаване на външно-политическите цели. Веднъж създадена е, службата, Европейският парламент, трябва да играе своята роля в нейният надзор. Не трябва да се позволява по никакъв начин предвижданията на Лисабонския договор по отношение на външната политика да се разводняват. Разбира се, много важно значение има географският баланс в службата за външно политическо действие. Справедливо представяне на всички страни членки. Навсякъде, включително и в службата за външно политическо действие. Благодаря. А сега за минута и половина давам думата на Перванш Берес. Мерси, господин председател. Госпожо председател на съвета, повече от 4 месеца след изборите за, на този парламент, ще присъстваме на един европейски а, а, съвет в условия на несигурност. Не искаме да разочароваме европейските граждани и за това е необходимо да им отправим две послания. Първо, една година след солидарността на всички европейски страни по отношение на банките, необходим е европейски дебат за данъка върху финансовите сделки който ще допренесе средства в бюджетите на страните членки, които по този начин ще могат да гарантират солидарност. И второ, председателя на комисията ни каза, че една година след планът за възстановяване, като че ли не се е появила нова идея. А какво да кажем по отношение на дълговете? Какво да кажем по отношение на безработицата? Там нещата вървят към по-лошо. Нашия бюджет дори не може да финансира втората част на плана за възстановяване, така както той беше формулирал преди една година. Ето нещо, което трябва да се каже на съветът. Данък върху финансовите сделки – солидарност на страните членки и план за възстановяване, такъв какъвто той беше замислен преди една година. Благодаря. Благодаря, госпожо Берес. А сега за една минута давам думата на Мариан Харкин. Благодаря, господин председател. Първо, много се радвам да видя нашата бивша колега, госпожа Малстром. И много се радвам на също така, че референдума в Ирландия и подписването на договора от страна на полския председател ще допринесат за по-бързата финализация на процеса на приемането на Лисбонския договор. Обаче повечето граждани се интересуват повече от економическата ситуация. Искам да кажа нашите приятели евроскептиците да преодолеят нанесената им травма в Ирландия имаше пълна демократична легитимност на вота по време на втория референдум. Освен това, създава се механизъм за микрофинансиране, който ще позволи на безработните да създадат собствени фирми. Искам да кажа на комисията и на съвета, Средствата за този механизъм не са достатъчни. Необходимо Европейския съюз да отговаря на потребности на гражданите. За целта трябват по-големи инвестиции. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Харкин. Сега за две минути господин Ван Декам. Господин председател, благодаря ви много. Госпожо министър, госпожо комисар, мисля, че за Европейския съюз е много добре да се порадва на успеха от ирландския референдум за малко. Направихме една сериозна стъпка към ратифицирането на ли, е, Лисабонския договор. Сега се присъединяваме, разбира се, притесняваме, разбира се, от това какво ще се случи в е, Чешката република. Но все пак нека да бъдем търпеливи и разумни, когато е, контактуваме с господин Клаус. Всеки натиск може да се окаже контрапродуктивен. Що се отнася до Копенхаген, мисля, че успеха на конференцията е повод за надежда за Европа и за целия свят. Устойчивото развитие е стимул за технологично развитие. Развиват се технологии за съхранение на въглерод, и ред други технически новости, които ще ни помогнат да излезем от економическата криза, която ме води до третия ми коментар. В контекста на економическата криза искаме Европа да се обръща към гражданите, да се мисли повече за заедостта, затова ми се струва, че плановете на съвета са добри, но за много от гражданите те са твърде далечни. Нищо конкретно не се усеща. Финансовия надзор за банките, финансовите институции е много важен. Разбира се, се надявам да постигнете малко повече успехи в това отношение следващата седмица. В заключение, господин председател, искам да коментирам и подхода към иммиграцията. Намеренията на шведското председателство се радват на моята подкрепа но реалните резултати в съвета и извън това, всъщност такива много не виждаме. И комисията, и съвета, и парламента не постигат кой знае какво в това отношение. Благодаря. Благодаря, господин Ван Декамп, казва председателя. Сега господин Джан Лукас оста две минути. Благодаря, господин председател. Мисля, че е дошло време нашият парламент да престане да обсъжда Лисабонският договор, защото време е да зачетем волята на 27 европейски страни, които по различни начини, всичките те демократични, ратифицират този договор, ратифицираха този договор. Вярвам също, че срещата, заседанието на съвета в края на месеца ще бъде една отлична възможност да се препотвърди европейската идея и да се даде нов класък на европейската економика. Не трябва да позволяваме тя да тъпче на едно място или да се връща назад. Онова, което чухме от шведското председателство и от други тук не е достатъчно. Защото като че ли не се позоваваме на истинското съдържание на новия договор. Не изпълняваме Лисабонския дневен ред. И затова призовавам да се използват изцяло всички възможности. Безработицата, да се намали, економиката да тръгне по-бързо напред. Имаме възможности да действаме реално, да предприемаме практически мерки за, в полза на милионите европейски граждани. Именно това ни липсва. Нямаме план за възстановяване за европейската економика. За да можем да съживим а, действията в областта на инфраструктурната политика. За това ни е необходим европейски проект, това очакваме от съвета. Благодаря господин Суста. А сега за една минута на господин Йоханес Конелиус Ван Бален. Изключително важно е да се борим с економическата криза. Това означава, че трябва да помагаме на малките и средни предприятия. Трябва да се ангажираме с конкретни резултати. За това се обръщам към комисията и съвета с въпрос дали те са ангажирани с процеса и какво ще се прави, особено с цел да се намали бюрокрацията. Следващият въпрос е протоколът от Анкара. Външният министр на Турция каза в едно интервю в Хага, че Турция няма да ратифицира и няма да прилага протокола от Анкара. Това е изявление в интервю, публикувано на 7 октомври. Какво ще правим в този случай? Ние не можем отново любезно да молим Турция. Крайният срок наближава. Какви действия ще предприема? Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Ван Бален. Следващият оратор, господин Хелкмак, две минути. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министр, уважаема госпожо комисар, радвам се, че сте тук в залата. Имам няколко коментара относно срещата на високо ниво за следващата седмица. Първият ми е за климата. Мисля, че е много важно да се търсят най-добрите решения в преговорите. А те са решения, които ангажират всички с общи мерки. Тук, когато обсъждаме този въпрос, звучи така, сякаш считаме, че Европа има най, предлага най-добрите решения. Но ако не ангажираме Индия, Китай и ред други страни, нищо няма да се получи. Трябва да се търсят чисто прагматични резултати и тези резултати трябва да се базират на факта, че всички страни трябва да са готови да поемат ангажименти и мерки, политики в другите страни. Не трябва да разчитат само на инвестиции в Европа, а на развитие на нови възможности навсякъде по света, разбира се, с помощта на Европа и други богати страни. Второ, финансовите пазари. Мисля, че е много важно да се подчертае, че стабилността на финансовите пазари ще доведе до стабилна економика, повече от всичко друго, е, както и до стабилни публични финанси. Което означава, че дискусията за бюджетния дефицит не трябва да се ограничава само до регламентирането на финансовите пазари, а да се търси и стабилен растеж, стабилни инвестиции, създаване на нови работни места – което означава, че когато търсим да приемем законодателство по финансовите пазари, трябва да има и по-добър трансграничен надзор и прозрачност. Защото инвестициите и растежа помагат и на другите страни, но ние търсиме стабилност на нашите пазари и на нашите страни. Благодаря. Сега една минута и половина господин Хуан Лопес Агиле. Благодаря, господин председател. Сега, с приключването на референдума в Ирландия, ратифицирането на Лисабонския договор става а, още по-близко. Необходимо е да създаваме работни места, необходимо е да се борим с измененията в климата, да решаваме проблемите на енергетиката. Всички тези въпроси трябва да бъдат на девен ред. Срещата на високо равнище обаче ще бъде и възможност да се формулират искания спрямо новата комисия на господин Барозо. На първо място, и казвам това като социалист, искаме равновесие в състава на Европейската комисия. Освен това, надяваме се, че върховният представител от външната политика ще бъде от нашето политическо семейство не става дума само за разпределянето на портфейлите, става дума хората да бъдат на мястото си. Необходимният е комисар, който да отговаря за правосъдието а, и вътрешните работи. Някои мислят, че не това е правилният подход, че правосъдието не трябва да се подчинява на сигурността. Необходимният е комисар, един комисар за сигурността, един комисар за социалните въпроси, един комисар за правосъдието, за да има ясно разделение на правомощията между различните комисари. Благодаря ви, господин Кроли. Една минута, моля. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на председателството, и на комисията. Много от тези, които говореха, говореха за едно и също продължение на 10 години и едни и същи предложения се отправяха към съвета и комисията. Всичко това ми доказва едно нещо. Това означава, че Европейският съюз, когато той има големи планове и големи цели, то тогава успява да направи огромни промени. Много говореха тук за бича, какъвто е безработицата – особено нараснала през последните месеци. Обаче не виждаме сериозни действия да се премахнат пречките пред предприятията, фирмите и предприемачите, които създават тези фирми. И освен това, когато говорим за солидарност, не става дума за противопоставяне на малките срещу големите. Дори виждаме, че създаващата се група на 20 може да повлияе зле върху малките страни. И към председателството. Смятам, че трябва да поставите всички тези въпроси много ребром на следващото заседание на Европейския съвет. Благодаря, господин Кроли. Следващият оратор е господин Келъм за две минути. Господин комисар, господин председател, с влизането в сила на договора от Лисабон, ние ще имаме историческият възможност да се концентрираме върху общото бъдеще и добруване на Европа. Но не трябва да се използват тези последни мигове, за да се лансират национални каузи. Предизвикателствата, пред които е изправена Европа, не могат да бъдат решени без общи институции, общи политики. Но днешна Европа се нуждае повече от всякога от ангажимент, от разбиране на основните ценности, които вдъхновиха бащите основатели, за да разкъсат омагиосения кръг на историята. Необходими са истински държавници с визия и авторитет, за да реализират промените, от които се нуждае Европа. Ние се нуждаем от ясен ангажимент и практическо прилагане на общите европейски институции. Ние се нуждаем от външна политика и политика на сигурност и отбрана, обща енергийна политика и съответните институции ще бъде разискван и въпроса за Балтийската стратегия. Искам да поздравя комисията и председателството, че поеха реализирането на тази инициатива. Сега това трябва да стане бързо. Вярвам, че Испанското и Белгийски председателства също ще отделят нужното внимание на Балтийската стратегия. Тази стратегия трябва, трябва да се разглежда като пилотен проект за други региони в Европа. Никоя стратегия не може да бъде разглеждана сериозно, ако не бъде ресурсно обезпечена. За това са необходими пари, необходимо е и доверие. Благодаря ви. Госпожа Естрела има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Две бележки. Първо по Лисабонският договор, след положителния вод в Ирландия и след като беше положен подписа на президента на Полша. Сега нещата са в ръцете на Конституционния съд на Чешката република и след което трябва да се положи подписа на чешкия президент, но той шантажира Европейския съюз. Този договор е от особена важност, за да могат да работят европейските институции. Той има и други предимства, защото подобрява правомощията на нашия парламент и правата на гражданите. Затова е наложително този договор да влезе в сила. Затова съветът трябва да даде краен срок на президента Клаус, за да се държи той по подобаващ на член на Европейския съюз. Не може една единствена личност, независимо от поста, който заема, да блокира нещата. В Копенхаген ние трябва да направим нещо за борбата срещу климатичните промени, да помогнем на бедните и развиващи се страни. Необходимо е да имаме по-високи амбиции. Срещата в Копенхаген е една огромна възможност да избегнем катастрофата. Не може да се използва финансовата криза за забавене и за омалуважаване на резултатите в Копенхаген. Благодаря, госпожо Естрела. Следващият оратор е господин Мичел за две минути. Благодаря, господин председател. След едно поколение населението на Европейския съюз ще бъде 6% от населението на света. И сега не сме далече от този процент. Именно за това не можем да си позволим всеки 6 месеца е, да въртим председателството на Европейския съвет и поне пет човека да имат право да се изказват по външните отношения на Европейския съюз. Населението ще се увеличи на света с 2 милиарда души и 10% от тях ще са в развиващия се свят, където 11 милиона деца умират всяка година. 5 милиона от тях умират от а, болести, които отдавна вече са овладяни в останалата част на света. Затова не е важно само как организираме Европейския съюз отвътре, а как работим с развиващия се свят. Именно заради това настоявам да има силен, независим, отделен комисар по помощите за развитие със свой ясно определен бюджет, отговорен пред Европейския парламент, пред Комисията по развитие. Това е от решаващо значение. Върховният представител за външната политика ще има изключително много работа. Затова тук говорим за един единствен въпрос, на който трябва да се обърне особено голямо внимание. Именно за това силно настоявам не само да продължим да поддържаме службата на комисаря по развитие, а този пост да се даде на някой, който действително може да изпълнява важните задачи на този пост. И това е важно за Европа и от гледна точка на благотворителността, и от гледна точка на развитието на самата Европа. Благодаря много. Давам думата на госпожа Моника Бенова за е, две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, най-важното е нещо в следващата среща на съвета ще бъде да се приключи ратифицирането на Лисабонския договор и да се завърши процеса, с който Лисабонския договор ще засили Европейски съюз вътрешно, както и в външните отношения. Третия стълб е изключително важен. Европейски съюз ще бъде по-открит и по-демократичен. Основните предизвикателства са свързани с сигурността и гражданските свободи, свързани с, с, с сигурността в Европа и именно заради това е необходимо да се зачитат всички съществуващи правни инструменти за защита на гражданските свободи. Програмата от Стокхолм засилва тези права на Европейския съюз, особено в областта на правосъдието и сигурността. Длъжни сме пред европейските граждани да се борим за защита на техните права и свободи в цяла Европа. Важно е да се засили сътрудничеството на полицията и е необходима вътрешна стратегия за сигурност, особено като се има предвид нарастващия екстремизъм в някои държави и членки. Необходимо е да избегнем катаклизмите предизвиквани от безотговорни политици, и необходимо е да избегнем и дискриминацията срещу ромите и други малцинства, както и злопотребата с присъствието на тия малцинства на някои крайно десни политици. Трябва също така да се проявява чувствителност към развитието на пазара на труда и за да се създаде достатъчно добра политика по иммиграция и отдаване на обежище, трябва да намерим решение и на проблема за нелегалната иммиграция. Благодаря, господин Марио Мауро. Две минути. Президенте. Благодаря, господин председател. Смелост, смелост и още веднъж смелост. Това е препоръката, която искам да отправя по адрес на съвета. И за това се говори за номиниране на е, комисари и на върховен представител. Това са хората, които заедно с Барозо и с другите комисари ще ръководят бъдещето на Европейския съюз. Като метод за вземане на решения трябва наистина да се наложи като приоритет благосостоянието на гражданите. Трябва да се следва една хуманна политика. Европейската политика трябва да преследва тази обща цел и това трябва да бъде основата, на която да се разглеждат значимите теми, като например промените в климата, и отраженията им върху економиките на отделните държави членки. Економическата криза с смелите инициативи за евробоновете, това трябва да бъде част от работата на следващия съвет. Папата каза през последните дни, това, което трябва да има предвид е, Европейския съвет, а е именно, че е, трябва да носи обща отговорност за всички граждани и за всички политики. Трябва да има едно а, общо търсене на истината, за да могат да се установят най-важните неща, включително и за бъдещите поколения. общ напредък, който да се базира на общите ценности, които от своя страна се основават на християнските ценности, на християнската вяра. Тук трябва да се каже съвсем ясно, че това е наистина единствения път, който наистина е подходящ за Европа по пътя и към световна сила. Господин Господин председател, основната тема на моето изказване е Лисабонският договор. Не мисля, че следващата седмица, когато се произнесе съдът в Чехия, той ще установи, че има несъответствие с чешката конституция, защото той следва една последователна политика. Клаус обаче продължава да настоява. Той загуби а, някои съдебни а, дела, но губят а, милиони европейски а, граждани, защото Европейският а, парламент а, няма новите правомощия, лишени от новите им правомощия са и националните парламенти. Така че не можем да се заемем с основните въпроси с хуманитарната помощ и други въпроси. Затова ситуацията е абсурдна, не само като време, но и поради а, времето, в което се извършва член 345 от договора, ясно подчертава, че хартата не може да послужи за основа за воденето на съдебни дела, свързани с собствеността. Не можем да се връщаме към системата от преди 50 години. И така, каква е ситуацията в Чешката република? Васлав Клаус иска да се превърне в а, човек а, с а, облик на а, държавник, който защитава интересите на чешките граждани, но можем ли да решим този проблем с демократичния дефицит в Чехия преди изборите? Благодаря, госпожо Ройтова. Следващият оратор е господин Папастамкос за две минути. Благодаря. Аз искам да се фокусирам върху три въпроса. Първо, економическата криза. Тази криза засегна всички економически системи в еднаква степен. Може би някои са засегнати по-силно от останалите, но това, което научихме по време на кризата, е, че сега е необходимо да имаме повече реформи, повече европеизация на економическите политики, което ще ни позволи да намалим опасностите, пред които сме изправени. Затова ни е необходимо да бъдем по-прозорливи. На второ място, климатичните промени. Европейският съюз с право е в челните редици на зелената дипломация в света. И аз съм напълно съгласен с това, което каза председателя Барозо че преминавайки към срещата в Копенхаген, не можем да имаме план Б. Това ще засегне всички ни и то много сериозно, уважаеми колеги. Аз приветствам идеята да има световен климатичен пакт за предоставянето на средства, на фондове, които да се изплащат от замърсителите и което да позволят на развиващите се страни да се превърнат в модели на действия в защита на околната среда. На трето място въпросите за миграцията. Необходимо е да излезем с обща миграционна политика. Разбира се, има законна и незаконна иммиграция, което изисква да имаме нужната дипломация с а, съответните страни, особено на юг, където има силен миграционен натиск. Позицията на Турция, откровено казано, е провокативна. Аз се слушах казаното от шведското председателство и се радвам, че те също обръщат внимание на този въпрос. Трябва да имаме ясна политика по отношение на Турция и останалите страни. Тя трябва да бъде ефективна политика и всички аспекти на европейското законодателство да се спазват. Благодаря. И последният оратор в списъка е Питер Лизе. За минута и половина. Господин председател, Сесилия Майнстром и Жозе Мануел Барозо подготвиха темата промени в климата и подготовката за, и, за Копенхаген и съветът трябва да приеме съответни заключения. Предупреждавам обаче, че ние както по отношение на финансирането, така и по въпроса кой ще доведе до намаляване на емисиите, във всички случаи ние виждаме индустрията в тази роля. Необходими са ни обаче и повече участници. Над 50% от емисиите все още не са уловени, уловени, така че са ни необходими повече фактори, за да постигнем нашите цели и най-вече финансирането. Имам предвид морския и въздушния транспорт. До сега по-скоро съм разочарован от съвета и комисията. Например, Питсбърг, подготовката за Питсбърг, там не беше отразена ролята на съвета, така че е, ако е, трябва да се подготвим за Копенхаген, моля съвета и комисията да разглеждат нещата по-точно. Второ, е, в съвета във всички случаи ще се дискутира за състава на новата комисия и искам съвсем скромно да направя едно предложение. По исторически причини е, правната уредба на лекарствата е в е, ресора на комисара по индустрията. Разбира се, е, фарма... фармацевтиката е част от индустрията, обаче аз смятам, че сега е момента тук да се провери дали могат да се направят промени и за това аз предлагам да предложим на председателя на комисията да се занимае по-точно с този въпрос. Сега спонтанни изказвания. За една минута господин Ландсбергис. Е, Благодаря, господин председател. Госпожо заместник председател на съвета, Господин Барозо вчера спомнява своя любезен отговор към господин Фаранч, че ние е необходимо да създадем истинската Европа. Необходимо ли ние да имаме някой, който принадлежи на Газпром, на високи позиции в Европейския съюз? Смятате ли, че е такова едно лице, което се благодетелства от корупция, би било добър, е, е най-добрият европеец? И въобще Европейския съюз да не се превърне в съюз на Газпром. И как така Русия продължава да пренебрегва позициите на Европейския съюз. Какво мислите по този въпрос? Благодаря. Моля, спазвайте времето. Имате само по една минута, защото много хора имат желание да се изкажат и искам да дам думата на всички и за това трябва наистина да се вписвате в ограничението. Госпожа Герингер, една минута. Извинете, господин Галагър. Не е ли тук? А, може би госпожа Галагър, мисля, че става дума за госпожа. Не. Не е тук. Добре. Господин Петровски. Моля. Благодаря много, дами и господа. Лисабонският договор все още не е ратифициран. Все още представлява само един проект. Какво означава това? В Европейския съюз все още решенията се взимат с единодушие. Така че всяка една държава има право да наложи вето и президентът Клаус действа съгласно тези правила. Ако оказвате натиск върху него, тогава не зачитате е, настоящите правила, нито и мнението на много хора в Европейския съюз. Мисля, че е необходимо европейските лидери много внимателно да си помислят дали е достатъчно добра идея да се пренебрегва мнението на европейските граждани. Благодаря много. Госпожа Тикал. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, doamnă comisar. Господин, господин председател, госпожо комисар, Европейският съвет трябва да приеме стратегия или е, по-скоро да се приближи към стратегия по темата Балтийско море. Аз мисля, че това е добър модел за бъдеща европейска Дунавска стратегия. Има 10 е, държави в Дунавския регион, от които 6 са членове на Европейския съюз. 65% от населението живее в е, граничните региони около Дунава. Затова аз смятам, че това е добър модел, от който можем да се получим. Необходима ни е програма за действие, която да обхваща период от е, няколко години. Що се отнася до програмата на Европейския съвет, е необходимо на европейско ниво да се приемат финансови инструменти, които са необходими от своя страна за е, развитие на екологично ефективни стопански системи, енергийна ефективност на сградите и други подобни е, системи. Жан Пьер Роди, моля. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, ако ме слушате, Става дума за Лисабонския договор и в частност е, за обещанията направени пред е, ирландския народ, а именно, че всяка страна ще има комисар беше решено Европейския съвет да приеме съответните правни мерки, за да има всяка страна комисар. Госпожо министър, кои са тези правни мерки, които са предвидени? Има е, информация, е, че договорът от Лисабон трябва да се измени с е, договор за присъединяване на Харватия. Какви други правни мерки съществуват в тази насока? Можете ли да е, поясните това и също е, смятате ли да увеличите броя на депутатите с 18? Благодаря, госпожа Фигарели. Благодаря, господин председател. Предстоящият съвет трябва да отдаде виж приоритет за промяна в неолибералната политика, които са в основата на економическата и социална криза в Европа. Ние трябва ясно да се заемем с решаването на проблема с бедността, в която са изпаднали милиони европейски граждани. Допълнително 30 милиона са толкова бедни, че те не могат да изхранват семействата си. Трябва да предприемем решаващи действия, за да не допуснем допълнително увеличаване на безработицата, която се очаква да достигне 30 милиона през следващата година, да бъдат предприяти нужните мерки. Това е голямо предизвикателство за съвета да се скъса с неолибералната политика, с пакта за стабилност, да имаме една реална програма за социално развитие, като се насърчават висококачествени обществени услуги, да се насърчават малките и средни предприятия, да се създават повече работни места, особено за жените и младите хора. Благодаря. Следващият оратор е господин Ори. Госпожа Ори. Уважаеми господин председател, някои смятат, че вече се мисли по това как президентът Клаус да бъде накаран да включи е, декретите на Бенеш в Лисабонския договор. Аз е, искам да ви посъветвам да не се прави това по три причини. Обедена съм, че по този начин ще създадем опасен е, прецедент. Е, по-късно е, всеки е, функционер ще има чувството, че може да изменя договора, а това би било опасно. Словашкото правителство също каза, че ако се разреши това на Клаус и то иска да внесе съответни промени, това е опасно. А сега примера с Ирландия. Ирландците поискаха нещо, което беше включено първоначално в договора и нещо, което не беше включено в договора, така че нямаше правни пречки. Трето, съдържанието на декретите на Бенеш от 143 на унгарците и на германците са им отнети права, Европейският съюз не може да се позовава на такива документи. Рашида Дати има думата. Благодаря, господин председател. Бих искала да продължа в същия дух, като вчера, когато говорихме за подготовката за срещата на върха в Копенхаген. И това, което беше казано в края на среща на Екофин вчера. Идвайки от индустриално развита страна, искам да подчертая, че развиващите се страни трябва също да дадат своя принос в борбата срещу климатичните промени. Ние трябва да работим в Копенхаген заедно, на равна основа. Разбира се, нямаме една и съща отправна точка, но ако не работим заедно, няма да достигнем до резултати. Трябва да помислим спешно по въпроса за осигуряването на помощ преди Копенхаген, но трябва да се договорят държавите членки за начина по който ще се осигури тази помощ за развиващите се страни. В рамките на борбата с климатичните промени. Няма единомислие по въпроса за решаването на този проблем. Следващата комисия вече а, излезе с, след, трябва да излезе с такива предложения. Трябва действително да се опитаме да постигнем глобална солидарност, а, за да се справим с а, този сериозен проблем, свързан с промените в климата. Благодаря, госпожо Дати, господин Гьоренц. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към представителя на съвета. Въпросите, които се поставят в рамките на поста, който ще бъде заед в бъдеще за председател на съвета. Считате ли, че това трябва да бъде неотменно условие, което да се поставя. Мисля, че има доста залитане към междуправителствения модел. Мисля, че е крайно време да се върнем а, към а, изконните ценности на европейската интеграция, замислена от Моне и Шуман. Благодаря, господин Георенс. Анжелика Вертман има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, ние говорим а, само за в кавички економическа и финансова криза. Защо не говорим за структурна криза? Защото тя, тя започна с а, криза на инвестиционните банки, т.е. криза в един бранш и а, след това кризата обхвана цялата световна економика. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Романа Йордан Чесе. Господин председател, конференцията в Копенхаген наближава, но за съжаление от последната конференция насам сме напреднали твърде малко, а трябваше да сме напреднали доста повече. Не им, само, че имаме проблеми с финансирането, но има проблеми и с ангажимента, който се поема от някои държави членки. Трябва съвсем ясно да подадем да, сигнал към Съединените щати. Знаем, че до декември те още няма да са при, приели необходимото законодателство от там, така че трябва ясно да покажем какво очакваме от тях – и имен, а именно е, президентът Обама да изпълни своите предизборни обещания и е, Съединените щати заедно с Европейския съюз да играят изключително активна роля в борбата с промените в климата. Смятам също така, че президентът Обама трябва да присъства на тази конференция. Благодаря, господин Количек. пани председкиня Ради. Благодаря господин министър. Е, госпожо министър, госпожо комисар, много важно е, е да говорим тук за основни въпроси, като заетостта и е, стандарта на живот за европейските граждани. Много се изненадам, че в, някои, в толкова много изказвания тези въпроси изобщо не се засягат и се защитават неолибералистските подходи. Европейският съвет е, твърдо трябва да се заеме с тези въпроси и е, да помогне на гражданите на Европа и особено на фермерите. Ако съветът е, смята да Ореже още повече социалната сфера и да даде още по-големи бонуси на банкерите, не можем да очакваме да се случи нищо добро. И също така, ако не можете да си оправите нещата от дома си, не дейте да давате съвети на другите. Благодаря, господин... Господин Диас Димера, трябва да разгледаме и предизвикателствата в сферата на правосъдието, сигурността. Необходимо е да имаме нужната политика в сферата на иммиграцията, политика за връщане. Трябва също да бъдат предприяти крути мерки срещу трансграничната престъпност. Трябва да се намери нужното решение за SWIFT, да запазваме в достатъчна степен данните да защитим еврото срещу фалшифициране. Смятам да спра до тук. Благодаря, господин председател. Роберт Гобелс има думата. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е съвсем прост. Ние имаме номиниран председател на Европейската комисия, но кога ще бъде формиран съставът на тази комисия? Много трудно е да се продължава работа с комисия, в която половината от членовете се опаковат багажа. Ние се нощаем от нова комисия в възможно най-скоро време. Благодаря. Думата има Лапаш Корин. Е, не присъства. Госпожа Корен Лепаш, тук ли е? Не. Тогава Сен Кели или госпожа Сен Кели. Мисля, че един от уроците, които сме научили, от, които можем да е, научим от последния референдум в Ирландия, е, че една добра пиар кампания действително може да промени нещата. През юни 2009 година ирландците гласуваха против Лисабонския договор. А сега с две трети мнозинство гласуваха в подкрепа на Лисабонския договор. Посланието Просто хората много по-добре разбраха какво е Европейския съюз. Лисабонския договор дава много важни и нови правомощия и много по-добре ще може да се работи напред. Но е важно комисията също така да проведе много добра към пиар кампания, за да може хората да знаят какво се случва. Това е урока, който трябва да научим. Благодаря. Благодаря, господин Кели. А сега последният оратор по процедурата за изказване с дигане на ръка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 благодаря. Става дума за подписването на Лисабонския договор, но за да можем да действаме добре, трябва да влезе този договор възможно най-близо. Най-бързо, извинете. Чехия е единствената е, страна, която не е подписала договора и е, е крайно време Васлов Клаус да започне да действа отговорно и да подпише подпише този договор преди е, Европейския съюз, съюз през, е, съвет през октомври. А, защото иначе много трудно ще можем да се справим с трудностите, с които се сблъскват гражданите ни ежедневно, економическата криза, социалното, социалната изолация и а, е, липсата на заетост. Също така трябва Европейския съюз да е силен на международната сцена. Много добре знаем какви са ползите от този договор. Няма какво да ги повтаряме отново. Много важно е обаче да настоим преди следващата среща на съвета да приключи процес на ратификацията във всяка държава членка. Благодаря, господин Лухан. Извинявам се за това, че произнесох името ви грешно. А сега давам думата на Сесилия Малмстрам от името, за да отговори от името на съвета. Так, så herr talman. Благодаря на всички членове на Европейския парламент за техните въпроси и коментари. Говори се много за Европа на гражданите, за Европа на народите. И е, тези неща се тълкуват е, малко по начин, който съответства на конкретните политически цели. Това не е погрешно, обаче когато се попитат гражданите какво искат от Европа, всички казват, ние желаем една Европа на сътрудничество, възоснова на общи ценности, Европа, която решава нашите проблеми. Економическа криза, безработица, въпроси свързани с климата, организирана престъпност и така нататък. И това е нашата задача задача. Това е нещо, което трябва да направим. Много от тези въпроси е, ще се дискутират на среща на върха в Сенберген. Естествено, ние ще се опитаме да решим всички тези въпроси и да предприемем необходимите стъпки, за да можем да създадем една Европа на гражданите. Ние трябва да се опитаме да е, бъдем открити, е, прозрачни в дискусиите, които водим това е мнението на Европейското председателство, също и на съвета и на комисията, именно, че Лисабонския договор трябва да се погрижи за това Европа да се приближи до гражданите, решенията да се взимат по-ефективно и по-демократично. По този начин Европейския съюз ще получи повече тежест в глобалните отношения. За това е важно договорът от Лисабон да бъде ратифициран и аз направих всичко необходимо, за да стане това възможно най-бързо. Няма готови решения за Чешката република няма а, готови решения. Ние трябва да водим по-интензивни разговори с Прага и а, само по този начин ще можем да представим предложение за решаване на проблема. Искам да припомня, че Чешкият конституционен съд естествено а, ще трябва да постанови своето решение преди ние да продължим по-нататък. За това процедура по съвместно вземане на решение в парламента Европейската служба за действие в областта на външната политика днес след след обед ще се води дискусия по това и също по други въпроси във връзка с Лисабонския договор. Има много добро сътрудничество с председателя Бусек, също и с съответните комисии в следната насока, как съвета и парламента могат да си сътрудничат при установяване на новите правила. Има някои въпроси, свързани с Афганистан, които бяха поставени. Е, надявам се, че ние ще можем да продължим дискусията, за да можем да изработим разработим обща позиция по отношение на Афганистан, военното присъствие е там, а също и по-голяма подкрепа на гражданското общество по пътя към демократичните промени. Необходима ни е интензивна дискусия по това как изборите, които скоро ще се състоят на 7 ноември, да ги подкрепим. Естествено е много трудно да изпратим там наблюдатели за толкова кратко време, но ще направим каквото можем. Това са дългосрочните цели на Европейския съюз. Обща политика за обежище и миграция и е, други важни проблеми. За това обаче ни е необходим Лисабонския договор, така че напълно сте прави да твърдите, че той е много важен. Също така е, ние ще обсъждаме миграционните въпроси. Те са от комплексен характер, защото включват сътрудничество с трети страни. Става дума за помощ, става дума за търговия, е, става дума също и за възможността за създаване на а, правна рамка за а, поставяне на миграцията на а, легална основа в а, Европа. А, комисията може да докладва тук за определен а, напредък а, и през декември ще се вземе съответното решение. Протокола от Анкара също много а, важен. Ние ще кажем на нашите турски приятели, че а, те трябва да изпълняват протокола от а, Анкара, но това няма да се дискутира на среща на върха. А, Дискусията по разширяването ще се проведе по-късно през десента и решението е възможно да се вземе през декември. Ще се върна на този въпрос. Брой на комисарите. Европейския съвет реши всяка страна да има комисар и сега, след новия договор, това може да се измени през 2014 година. В момента, в който се приеме договора, ние ще имаме време за възможни юридически промени, които са необходими с цел да гарантираме всяка страна да запази своя комисар. Ние ще водим тази дискусия с различните правни органи, дали са необходими други изменения в договора и дали е достатъчно само те да се приемат с единодушно решение на Европейския парламент. В момента, в който договорът влезе в сила, ние ще започнем с подготовката за това. Някои от страните вече се подготвиха за това, за да могат бързо да изпратят тук свои депутати защото в някои страни националните избирателни системи са малко по-сложни и изискват повече време. Но, както казах, ще започнат подготвителните работи. Радвам се много, че Европейският парламент каза, че тези депутати могат да участват като наблюдатели, докато бъдат приключени формалностите и заедно с следващото председателство, Испанското председателство, ще направим всичко възможно нещата да минат безпроблемно. Накрая искам да благодаря не само за това, разискване, но и за много-много силната подкрепа, която Парламентът оказва на председателството по въпросите за опазване на климата. Ще направим всичко възможно Европейския съвет да вземе решение за европейско финансиране и е, то трябва да бъде базирано на европейски принос а и на нашия принос по отношение на развиващите се страни. По този начин ние ще можем да дадем ясни сигнали за международните преговори, за да може всичко да протече успешно в Копенхаген. Това е много важен въпрос, може би най-важният въпрос за нашето поколение. Ако ние не предприемем конкретни стъпки за да спрем затоплянето на климата и не създадем необходимите правила, мисля, че а, бихме сбъркали. Благодаря най-сърдечно за оказаната подкрепа от Европейския парламент. Благодаря, госпожо Малмстрем. Сега бих искал да дам думата на представителя на комисията, заместник председателя на Европейската комисия, госпожа Валстром. Благодаря, господин председател, госпожа министър, уважаеми депутати. Най-напред искам да ви благодаря за този оживен, интересен дебат. Съвсем ясно е, че е необходимо спешно да се премине към прилагането на Лисабонския договор. Това ясно се очерта по време на дебата тук. Знаете, че Европейската комисия, както парламентът, очаква влизането в сила на този договор с нетърпение. Ние знаем, че политическия процес за одобряването му вече е приключен във всички държави членки и всяка държава членка трябва да финализира този процес. По този начин а, те трябва да спазват и вътрешните си процедури. Обаче е ясно същевременно с това, че нито една държава членка не трябва да действа във вакуум. Решенията или а, забавенията ще имат отражение върху всички. Ние разбира се се надяваме, че Чешката република съвсем скоро ще може да ратифицира договора и искам да напомня на всички тук, а, за доброто сътрудничество като един от принципите и основни характеристики на Европейския съюз. Считам, че е от изключителна важност държавите членки да вярват една на друга, да спазват ангажиментите, които са поели. Много депутатите в парламента направиха разграничение между реалността при наличието на безработица, на економическа криза и текста на Лисабонския договор. Но разбира се, идеята е, текстът на Лисабонския договор е да се справя с контекста и ние ще бъдем в по-добра позиция да вземаме ефективни решения, свързани с иммиграцията, политиката, свързана с обежището или енергийната сигурност. Именно това е основната идея. Надяваме се, че ще преустановим този вътрешен дебат по институционалните въпроси и че съвсем скоро ще можем да използваме тези нови ефективни инструменти. Комисията работи активно по подготовката за влизане в сила на договора. Знае, че днес след обед вие ще проведете конкретен дебат по службата за външна дейност. Затова сега не е момента да навлизаме в дискусия по този въпрос. Позволете ми обаче да кажа, че сме изправени пред истинско предизвикателство, а именно съвместно да се предлагат, предложат различните участници във външните отношения, като основната цел тук е да имаме дипломатическа синергия аз съм съгласен а, с това, че е необходимо да а, проявяваме изобретателност, но същевременно трябва да зачитаме и междуинституционалния баланс. Тази а, служба трябва да се отчита е, и пред Европейския парламент. Аз съм твърдо убедена, че създаването на външната служба ще има успех, ако съветът, парламентът и Европейската комисия работят заедно в тясно сътрудничество. Ние също трябва да отчитаме факта, че върховният представител и заместник председател на комисията е този, който трябва да направи предложенията заедно с комисията. По друга важна тема, гражданската инициатива, в средата на време комисията ще излезе с зелена книга за да се консултираме с гражданите, с гражданското общество, всички заинтересовани страни, за да изготвим законодателни предложения скоро след влизането в сила на Лисабонския договор. Последиците от економическата и финансова криза ще бъдат високо в приоритетите на темите, които ще се разискват на Европейския съвет. Тази тема често присъства и в дебатите но няма място за самодоволство. Политиката в отговор на кризата започва да дава своите плодове. Има подобряване на дейността на финансовите пазари, възстановяване на доверието, но има сериозни последици върху заетостта. Те ще останат сериозни Политическите усилия следва да продължат за подкрепа на активния политика на пазара на труда. Комисията, и казвам това в отговор на някои от въпросите, които бяха поставени, комисията се придържа към предложението за бюджет, и се надяваме, че с гласуването си парламента ще потвърди нашите амбиции. Както каза председателя Барозо вчера по време на въпроси и отговори, това, което е свършено до момента, не е достатъчно. Ситуацията с, беззър... с заетостта изисква да се направи повече на европейско, както и на национално равнище. Безработ... Безработицата е основната ни тревога към момента Надяваме се, че можем да разчитаме на Европейския парламент да продължим работа в тази посока. както и да се окаже натиск върху съвета и на националните нива за улесняване на процедурите, свързани с структурните фондове. Беше поставен също въпрос за административната тежест – в четвъртък е, Европейската комисия ще приеме едно съобщение, свързано с намаляване на административната тежест. ще бъде отчетено свършеното до момента и ще бъде очертано какво предстои да се направи. Ще бъдат отчетени резултатите от дейността на групата Штойбер. Относно този доклад, картината изглежда много ведра. административната тежест, е, изправенето с нея е въпрос, на който се обсъжда съветът трябва да разгледа този въпрос. Надяваме се, че Европейският парламент ще ни помогне да окажем натиск върху държавите членки, за да можем да предвижим напред тези въпроси. Позволете ме също да кажа нещо във връзка с надзора на финансовите пазари. Това е въпрос, който фигурира редовно в дневния ред на заседанията на Европейската комисия през последните месеци. Новата надзорна рамка трябва да бъде създадена на европейско ниво. Радваме се, че вече е постигнат определен напредък. Има широко разбиране в съвета по предложенията на комисията, свързани с органа за макропруденциален надзор. Много повече усилия са необходими, когато става дума за надзорните органи за микропруденциалния надзор. Ние разчитаме на добрата воля на съвета и на парламента за намирането на амбициозно и ефикасно решение. И в заключение, нещо, което фигурира високо в дневния ред на шведското председателство, е именно въпросите на промените в климата. Остават броени седмици до конференцията в Копенхаген. Това ще бъде основният въпрос, който ще доведе до провал или успех е свързан с климатичната справедливост. Затова ние трябва да излезем с надежно предложение за мерки за смягчаване на ефекта върху климатичните промени, както и за адаптиране към тях. Ние представихме предложение от страна на комисията за финансиране беше посрещната критично като недостатъчна. Аз съм убедена, че това няма да е достатъчно, но това е първата стъпка. Надяваме се, че ще можем да привлечем и останалите, които също да предложат, да сложат нещо на масата и след това в Копенхаген да постигнем договореност. Разбира се, ние ще продължим да бъдем активни, да не намаляваме нивото на амбиция, която имаме, но да насърчим всички останали партньори, всички останали страни да поемат нужните мерки и включително Съединените щати, за да могат да се посрещнат всички очаквания на гражданите. Ние нямаме намерение да намаляваме своите амбиции, но същевременно трябва да работим активно за постигането на добро споразумение в Копенхаген. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме дебата. Гласуването ще започне в 12.00. Моля да останете в залата. Господин Квадрас, който ще председателства, сесията за гласуване ще бъде тук след няколко.